we can, we can, we can manage, no problem. Mm. Dear friends, ladies and gentlemen, well... Уважаеми госпожи и господа, наистина има една крилата поговорка, а именно, че започва нова епоха в нашето сътрудничество в областта на творческите индустрии. И това ще стане ясно от а, дискусията, която ще проведем съвместно с Комисията по култура в връзка с промишлеността, изследванията и енергетиката. Наистина, подготвили сме тази тема творческите индустрии и ще проведем днес второто съвместно заседание с Комисията по култура, за да разменим мнения по 391-то изменения, които са внесени в областта на този сектор и доклада за обща политика за творческите и културни индустрии. Приветствам и колегите от Комисията по култура и колегата Дикоста ще имате възможност и вие да се изкажете заедно с мен. И така, госпожа Коста ще бъде мой съпредседател днес. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Бузек. Наистина за мен е удоволствие да бъда съпредседател на това важно заседание. Сега ще премина на италиански. И така, бих искала още от началото да отбележа, че съм изключително благодарна за отличното сътрудничество между двете комисии. От една страна Комисията по промишленост и от друга страна Комисията по култура и образование. Наистина в тази стратегия вдъхнахме нов живот в рамките на нашия мандат, така че бихме искали да отидем отвъд подхода на парче, а искаме наистина да насърчим два аспекта. На първо място – Бихме искали Европейската комисия и нейната стратегия с десетте приоритети да обърне повече внимание на културата. Самата дума култура не се появява, а това е изключително важно в тази стратегия. Културата трябва да бъде в светлината на прожекторите, не само в работата на комисията, но и на парламента, защото това е пряко свързано с интелектуалната собственост, културата, творческите сектори. Това води до материални богатства на световно ниво. Така че мисля, че това е много важен стълб в стратегията и трябва наистина сектора да бъде устойчив и приобщаващ. В момента обаче той не е нито устойчив, нито приобщаващ. Знаете, че културата има двоен характер – социалното сближаване, приобщаване, личностното развитие, но от друга страна и насърчаване на европейското наследство и културното многообразие. Това води до много иновации и в други сектори. Така че културата е и един промишлен фактор. И така този доклад задава рамка като стъпва на зелената книга като изходна точка, но тези елементи се развиват допълнително, защото става въпрос за индустрии, които отговарят за голям брой работни места и голяма част от европейския брутен вътрешен продукт. Но трябва да разгледаме какъв е обема, какъв е размера, защото малките и средни предприятия преобладават. Ето защо защо трябва да преосмислим нашата политика в областта на промишлеността. Създаването на материално богатство и блага от страна на а, тези предприятия. Много от предприятията, които на пръв поглед нямат нищо общо с културата, имат голям принос в развитието на културния сектор. Сигурна съм, че докладчиците ще засегнат по-подробно този аспект. От името на Комисията по култура благодаря на съдокладчиците и на докладчиците в Сянка. Съдокладчиците са господин Елер и господин Моргано. Това взаимодействие доведе до изключително богата гама от изменения, а има има и доста значителен брой компромисни изменения. Именно това ще обсъдим днес. Гласуването ще се проведе на 10 ноември и след това ще имаме възможност да отбележим напредък. Благодаря, разбира се, и на Европейската комисия за сътрудничеството. Генерална дирекция култура и Генерална дирекция растеж. Благодаря, господин председател. Предполагам, че вие ще поемете председателството. Да, благодаря, госпожо съпредседател. Благодаря, Силвия. Мисля, че няма да имаме проблема в нашето сътрудничество. Съгласни сме с общия подход и трябва да споделяме компетенцията компетенциите. Измененията са 391, наистина голям брой, много голям обем работа за докладчиците и с докладчиците в сянка. Много компромиси, но бихме искали наистина едни всеобхватни компромисни предложения, които да бъдат в синхронна с резолюцията на Европейския парламент. И както посочи Силвия, съвсем естествено е да чуем и докладчиците. Първо ще помоля господин Луиджи Моргано да се изкаже от името на Комисията по култура. Заповядайте. Пет минути за всеки от съдокладчиците и след това не повече от три минути за докладчиците в сянка. Заповядайте. Благодаря ви. Много благодаря, господин председател. Аз бих искал да благодаря на всички онези, които работиха в тяхно, тясно сътрудничество с нас, най-вече докладчиците в Сянка, но също така и секретарията и тези, които са водещи в двете комисии, защото те демонстрираха ясна политическа воля. Трябва да отбележа, че този доклад предизвика огромен интерес. Казвам това, защото културните и творческите индустрии са важни, както за развитието и растението растежа в Европейския съюз и държавите членки на Европейския съюз, но те са важни за заетостта, най-вече младежката заетост. Измененията са 391 и трябва да добавим и онези, които идват от Комисията по правни въпроси. Над 50 от тях бяха гласувани тази сутрин. Естествено, нямаше как да ги включим преди да се проведе гласуването, но след като ги получим, ще ще се опитаме да ги включим. Какво мога да кажа по измененията? На първо място бих искал да отбележа, че сме изключително удовлетворени. Защо? защото голяма част от измененията, които бяха внесени и представени от колегите, покриват области, които и ние искахме да включим, но не успяхме заради ограничението, което имаме като обем за доклада. Така че сме благодарни, защото те имат добавена стойност. Много от колегите се изказаха в Комисията по промишленост и Комисията по култура и те потвърдиха политическата цел. Така че вярвам, че е наистина важно да има последователност в двете комисии. Бихме искали Европейския съюз да има реална а, политика в областта на културните и творческите индустрии. Ако искаме да постигнем това, трябва да по, по, постъпим дълновидно. Трябва да разгледаме финансирането, защитата на тези индустрии и това трябва да бъде неразривна част от ключовите стратегии на Европейския съюз. Всички знаем, че 90% от компаниите в този сектор наемат по-малко от 9 лица. Това са микропредприятия. Те имат много малко служители, във всяко едно предприятие. Имайки предвид, че някои от измененията са доста пространни и тъй като има голям брой изменения, се опитахме да изготвим компромисни изменения, за да може докладът наистина лесно да се прилага на практика, да се чете лесно и да има смисъл от него. Представихме на секретарията и на докладчиците в Сянка компромисните изменения. Те са 33 на брой. Както вече казах, очакваме някои от измененията, например от правната комисия. Има и други теми, като например авторското право, които попадат в правомощията и мандата на правната комисия. Аз и господин Елер имахме задача да изготвим един добре изготвен документ, който лесно да се чете и лесно да се прилага и който да ни помогне да постигнем поставените цели. Бихме искали всичко всичко това да се превърне в реалност и наистина това да доведе до правилните политики. Именно към това се стремим. Нека разгледаме съдържанието. Включили сме всички предложения, за да можем да запълним оригиналните първоначалните точки. Хванали сме образование, предприемачески умения, стажове, насърчаване на европейската европейския обмен на знания, използване на фондове и така нататък. Ще спра до тук, защото не ми се иска да изчерпвам цялото си време в разискване на тези различни аспекти. Приветстваме и други изменения, които смятаме, че са много а, удачни и сме направили отделни подраздели, като например а, условията за работа в сектора, а, ангажираността на жените в бизнес сектора и много други. И имаше и някои изменения, които нямаше как да приемем, просто защото те противоречат на политическата идея и на политиката, която следваме в доклада. И те щяха да изискват много значителни промени в първоначалната стратегия. Проекто измененията са изпратени на докладчиците в Сянка и на секретарията, както вече казах. Ние предлагаме докладчиците в Сянка да се консултират с съответните политически групи, да ни изпратят коментарите си и разбира се, трябва да получим всичко това до 14 октомври. Това е крайния срок. По този начин ще имаме достатъчно време да разгледаме предложенията и да видим дали няма контрапредложения. Бихме искали Комисията по промишленост и Комисията по култура да гласуват на 25 октомври вторник в Страсбург и окончателният текст, надявам се, ще премине гладко гласуването и ще трябва тук и там нещо да пипнем, просто за да оптимизираме текста. Разбира се, с нетърпение очаквам коментарите на колегите, за да видя в каква посока се движим и дали постъпваме правилно. Благодаря. Председателя благодаря от името на комисията ИТРЕ, колегата Кристиан Елер. Заповядайте. Господин председател, госпожо е, заместник председател Коста, аз мога напълно да се присъединя към казаното от господин Моргано. Не мога да добавя кой знае какво. И двете комисии е, особено внимават е, в предложението да не наблизат територията една на друга. Е, когато говорим, може би трябва да наблегнем повече на елемента образование и квалификация, и би трябвало да говори не само за бъдеще, а от сега да започне нашата инициатива по линия на ЕФСИ, за е, да поставим в центъра на нашето внимание е, творческия е, момент, а не да говорим само за бъдещето. Важно е, е да се разберем е, от сега как ще работим в бъдеще заедно, съвместно и а, е, какъв е подходът ни към фондовете. За това ще говорим допълнително в, а, е, е, по линия на средосрочния преглед, но би трябвало всички да подкрепим а, идеята за разширяване на средствата, увеличаване средствата за а, творческа Европа. И в е, и в е, заедно с комисията ИТР наистина да наблегне много повече на творческата индустрия. Просто да обединим усилията си. Всяка от нашите е, комисии работи по темата по-отделно, но сега мисля, че ще бъде много по-силни, ако работим заедно някои неща отхвърлихме от е, е доклада на Моргано, но е, мисля, че е, имаме, така сме общо взето склонни да отхвърляме е, някои неща, които не отговарят на, на европейската е, линия и е, трябва да внимаваме да не е, отхвърляме някои е, добри идеи в този смисъл. Аз съм благодарен за това, е, че е, е, така се приема добре този доклад, защото наистина никъде не е, по-ясно изявено европейското начало, никъде повече, отколкото в областта на културата, в е, и изкуствата, в творческата сфера. Е, планира се голяма конференция с над 100, е, 400 участника от различни е, браншове, е, така от най-тежката артилерия на индустрията до малките и средни предприятия е, ще участват в нея, за да обсъдим тази тема. Е, е, рядко наистина се е случвало толкова е, единодушни е, да бъдем и така да се на, на, на, да, е, едино, единодушно да наблегнем на значението на Европа и Европейския съюз, както в на този форум е, културата и, е, културни и творческията е, индустрия е наистина най-крупният отрасъл в Европа, повече отколкото автомобилостроенето. И кабинета на председателя Юнкер наистина в своята реч за състоянието на Съюза каза, че е, не би трябвало да, да е, заобикаляме темата култура, напротив, в бъдеще да поставяме едно много по-силно ударение върху нея, защото в нея се крият много економически е, шансове за бъдещето на Европа. освен това и в моменти свързани с идентичността на Европа, това е нещо, което никаква друга, никоя друга политическа сфера не, не, не дефинира така ясно, е, т.е. самоличността на Европа. Благодаря на двамата председателствуващи за това, е, което направиха и по-специално на госпожа Коста, защото е, това даде възможност да, нашата съвместна работа даде възможност да работим по нещо, което е относително ново и е, общата ни цел всъщност не е, е само е, приемането в пленарна зала, а конкретното е, прилагане на това, което е, се е, е предвидено в него, е, именно да се използва Creative Europe, е, да се види какви перспективи крие тя, както и е, Хоризонт 2020. Благодаря. Thank you very much, um, Mr. Eller. Let me say Thank you both colleagues for, for great example. Благодаря, колеги. Благодаря за този чудесен пример за добро сътрудничество и за този отворен подход един към друг. Това ни е необходимо. И така, сега ще помоля за изказвания докладчиците в сянка. Политическа група след политическа група. Доколкото разбирам от а, социалистите и демократите, Хосе Бланко Лопес от комисията ИТРЕ. Господин Лопес, заповядайте. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer el trabajo que están de... Благодаря, господин председател. Като начало бих искал да благодаря на съдокладчиците и също така бих искал да подчертая факта, че тези изменения са изключително ценни, защото те са обогатили доклада. Това въжи и за компромисните изменения, по които работим. Също така бих искал да благодаря на съдокладчиците, вече го направих, но благодаря и на екипите за тях. Наистина, отлична работа сте свършили. Наистина ми допадат компромисите, свързани с условията на работа за онези, които работят в творческите и културни индустрии. Както казах и при първата дискусия, твърдо вярвам, че това измерение, което беше пренебрегнато в проекто доклада, е много важно. Ето защо внесох тези изменения заедно с докладчиците. Ето защо мога да кажа, че приветствам компромисните изменения, които отчитат опасните условия за труд в сектора. И призоваваме комисията да излезе с амбициозен законодателен пакет в областта на мобилността, така че да има достойни решения във връзка с мобил, мобилността в Европейския съюз за хората, които работят в творческите и културните индустрии. Визовите процедури и режими трябва да бъдат облегчени за граждани на трети страни, които работят в тези сектори. Освен това, призоваваме да има правна а, рамка за творческите произведения. Това е пряко свързано с а, договорите, данъчното облагане, осигуровките, здравните, социалните осигуровки и така нататък. В заключение мога да отбележа, че трябва наистина да подсилим някой от компромисите в други важни области. Например, справедливото заплащане на творците и авторите, за да избегнем прехвърляне на стойност в погрешна посока. Председателя, благодаря за изказването ви. А сега от ЕКР докладчици в сянка. Господин Тушеновски е тук. Заповядайте, господин Тушеновски. Седо, я бих се... Благодаря, господин председател. Поднасям извиненията от името на нашите докладчици в Сянка така че аз ще се изкажа като координатор. Бих искал да се присъединя към онези, които подчертаха значението на творческата индустрия. Може би това е малко грубо наименование, защото става въпрос за изкуство в крайна сметка. Но като като една допълнителна бележка трябва да кажа, че майка ми беше художник, така че съм израснал в една творческа среда. И изкуството е преносител на един огромен економически потенциал. Изкуството има изключително дълга история в Европа и мисля, че в Европа тази история е много по-богата от други места по света. И изкуството не е просто един интелектуален импулс, нещо, което на някой допада, на други не, а носи със себе си економически характеристики, особено в бъдеще. Ако се огледаме около себе си, навсякъде ще видим а, нещо, което носи творческа стойност. Нещо, което запазва сегмент от тази традиция. И поради тази причина смятам, че е изключително важно да се фокусираме върху самото наименование най-вече. И започвайки с това, че творческите индустрии като наименование е доста грубовато, не бива да се притесняваме да а, признаем, че има и много голям економически потенциал в културата. Така че очаквам един задълбочен доклад по темата и нямам съмнение, че той ще покрие всички тези важни исторически аспекти в Европа, тези, които обединяват държавите членки. Благодаря. Председателя, благодаря господин Тушеновски. А сега между нас е и докладчикът в сянка от името на НП този път от името на Комисията по култура. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Като докладчик е, е, от НЕП и Комисията по култура, благодаря на господин Моргано за взаимодействието в работата по този доклад за една последователна политика в културни и творчески индустрии в Европа. Нашите е, компроми, компромисите, които постигнахме, дават възможност да бъдат включени нашите изменения, които приехме в Комисията по култура. Образованието е също важна тема, както и защитата на е, интелектуалните права, на авторско право въпросът е, за е, компромиса в е, параграф 9, а именно за насърчаване сътрудничество между отделните отрасли. например, мобилността според нас е много важно нещо и бихме предпочели да остане в доклада този, тази част от текста. Председателя, благодаря. За нас е удоволствие, че е, имаме докладчици в е, сянка от почти всички политически групи. Сега е, АЛДЕ ще бъде представена, всъщност позицията АЛДЕ от комисията ИДРЕ. ИТРЕ. От името на АЛДЕ благодаря на двамата докладчика за добрата им работа по това досие до тук. Хубаво е, че имаме много изменения, предложения за изменения. Моите собствени обаче се съсредоточени върху е, предизвикателствата в цифровата ера. Този, тези сектори преживяват сериозни, е, сериозна трансформация в резултат на цифровизацията и да, трябва да направим така, че те да се възползват, да облагодетелстват от това новите платформи и цифрови средства дават нови възможности за разпространение на културно съдържание и нови форми за, е, на заплащане за е, творците. И за това, според мен, трябва да обърнем много повече внимание на цифровизацията на сектора, защото е, според мен, и докладчика го маркира, традиционните предизвикателства. Образованието, придобиването на умения и други са не по-маловажни, но трябва да обърнем повече внимание и на новите е, проблеми и предизвикателства, които е, ни заливат е, в резултат на технологическата революция. В... Трябва да наблегнем и на това, че творческите и културни индустрии играят важна роля в нашата економика, затова те трябва да останат на предна линия в е, нашата економика и в новаторството. Именно те трябва да, там трябва да се раждат новаторски идеи, които да се превръщат в успешни проекти. И смятам, освен това, че е важно да направим така, че доклад, е, от този доклад да постигне целта си именно да даде тласък на решаващите, на вземащите политически решения, да работим заедно, за да постигнем тези цели. Благодаря, благодаря госпожо, казва председателя. От името на Алде беше това изказване. Сега има думата представителя на зелените, докладчика в Сянка, Мишел Раймон ще представи позицията. Той е докладчик в Сянка и за ИТРЕ, и за Комисията за култура. Много мъдро като решение, само че днес след обед той е представен от господин Марагал, който, доколкото разбирам, представлява и двете комисии, не само зелените отново много ефективно решение. Господин Марагал, имате думата. Благодаря, господин председател. Да, аз съм член на ИТРЕ. По изключение е, ще представя ми е, културата. Е, но и на културата и това малко ми затруднява, защото трябва да е, действам в двойна роля. А сега ще мина на, е, майтер, на майчиния си език, на испански. Не Нямам претенции да запълна изцяло, да замеса господин Раймон, но ще използвам повода да ви е, изложа своите мисли. Този доклад е, тръгва от е, доста очевидния факт, а именно, че Европа притежава огромен културен е, индустриален потенциал, културен и индустриален, но все още не сме ги обединили. Когато говорим за култура, говорим да се насърчава, да се помага на културата. Когато говорим за индустриална политика, за технологии, инвестиции, енергетика, но двете неща някакси не се е, нямат допирна точка. И именно този доклад се опитва да ги е, свърже и това е неговия то, огромния плюс. И разбира се, да стане това от гледна точка на Европейския съюз, не е само от гледна точка на отделните държави членки. Доклада започва с опит е, да се дефинира понятието културна и творческа индустрия. Прави го на 10 реда, което е, само по себе си не е добър признак. то сочи колко трудно е да се определи такова едно понятие и това ще се отрази и се отразява и по-нататък в доклада, именно нуждата да има съответни ясни показатели, сравнима статистика и други. В отделните държави се дефинира понятието по най-различен начин и много трудно ще бъде ако, да, да мислим, да говорим, да казваме едно и също и да мислим едно и също от понятието творческа индустрия. И не знае дали е много разумно да се използват цифри, в такъв случай 7,5% от БВП идва от тези, тези индустрии. тази е, цифра не е особено добре е, така е, защитена и, и не е много полезна за нас в този смисъл. Така че въпросът за статистиката е много важен. Финансиране, европейско финансиране. Очевидно, европейския бюджет не достига, особено и за такива неща. Така че трябва наистина да максимално разумно да използваме ограничените бюджетни линии, с които е, разполагаме. нямат е, ясна дефиниция на, на, на понятието и това заслужня, усложнява е, и бюджетирането. Но е, не биха могли да бъдат Хоризонт 2020, Творческа Европа, Creative Europe. Те обаче предоставят трудно, е, достъпът до тях е труден, така че тези неща трябва да се изяснят и изчистят. И трето, този доклад се обсъжда паралелно с директивата за аудиовизуалния сектор. И трябва да търсим е, начин да се допълваме взаимно с е, тази тема. Е, в този доклад ние е, така маркираме е, желание, след което обаче имаме една твърда директива, която някакси не се вписва е, в този доклад. Той се отнася до цифрови платформи, но и пиратство, фалшификати и други проблеми третира. Разбира се и въпроса за авторско право, който се разглежда и решава и, по друг, и в други инструменти. Този, ако позволите малко по-романтично да, да се изразя, тези е, сектори ни са определят, те, те е, изграждат образа на Европа. Ето защо трябва наистина да оказваме действителна ефективна помощ за е, доразвиване на тази е, европейска самоличност, тя да е стабилна, да е подкрепена и да има и економически смисъл. Защото наистина тази дейност, която се финансира от спонсори, трябва да е напълно интегрирана в нашия економически живот. Е, благодаря, колега. Благодаря, че така кръстно, ефективно представихте и двете комисии. Сега колегата от е, ГУЕ е готов да направи същото, е, да замести е, Жоао Ферейра и Мартина Михелс като докладчици сянка. Благодаря, господин председател. Аз ще направя няколко кратки бележки от... А, не. Извинете като гражданин на, на Чешката република, аз някога бях стъклодув и в този конкретен сектор И а, е, мога да ви е, кажа, че е, стъклото да кри... наистина е, сега играе много важна роля в модерната архитектура. Погледнете тези постройки, модерни сгради, където така с стъкло са постигнати такива прекрасни форми и ефекти. Това е да, да вземем Баухаус, е, школата, е, тези изчистени линии, е, които са част от нашата култура, макар че става дума за едни крупни, огромни индустриални сгради, да помислим за това какво е създавено, създадено като е, строителна индустрия. Това са огромни, е, огромен блок в страта на града, огромен хотел, от, е, изграден от конкретни блокове. Това е също култура, това е индустрия, това е дизайн, това е архитектура, това е нещо, което дава облика на мястото, където е построено. Също, ако пътуваш с влак а, по магистралата от Чехия през Германия, Франция, виждаш, че мостовете във всеки град са различни. Помислете, помислете за мостовете между Дания и Швеция или пък станциите на, на метрото или е, тунелите. Всичко това е индус, сливането на индустрия и, е, и е, изкуството. И в моя отрасъл стъклодов всякакъв музей, е, музеите, които посещавате, ще видите, има модерен дизайн, има и традиционен дизайн, ще видите и индустриални обекти, които също времено са произведения на изкуството. Същото се отнася и за а, порцелана и индустриалния промишления дизайн. Именно тези неща са на границата между промишлеността и изкуството, индустрията и изкуството. И всеки от тях може да бъде защитен по съответния начин, може да регистрираш своя проект, разбира се, но да не навлизаме в тази територия. Сега, културната индустрия. Това са неща, които по традиция вървят е, ръка за ръка, особено в Европа и е, конкретно е, за държавите, в държавите членки, защото ние сме едини в разнообразието и това е интерфейса между културата и индустрията, което обединява градовете. Ето защо хората идват в Европа, за да купуват чудесни продукти и да се радват на нашите прекрасни сгради. Е, тук не става дума непременно за катедрали, а и за индустриални сгради. Е, те също е, имат място на почтенските картички като важни обекти за посещение в Европа. Затова хубаво е, че двете комисии работим по този доклад съвместно. Е, и по този начин можем да подчертаем спецификата на Европейския съюз, която, за която дори и гражданите често не си дават сметка. Благодаря, колега. Бяхте вие бяхте толкова отворени към е, другите комисии, че дори се приближавате повече към комисията по култура. Е, чудесно беше вашето изказване. Благодаря на, шест... на шестимата е, докладчици в сянка. Всъщност шесте политически групи бяха представени тук е, в този първи тур дискусии. Сега ще е, прехвърля щафетата на госпожа е, председателя да продължи да ръководи заседанието. E госпожа Перес иска думата, не знам дали някой друг, е, така че след е, като из, чуем ораторите, изказващите се, аз също ще взема отношение, но първо да чуем. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин председател. Браво на двете комисии, че успяха да се обединят за изработването на този инициативен доклад. Много своевременен, тъй като в него е засегната и културата, и економиката, и политиката. Е, в крайна в е, В сегашните времена търсиме мястото на културата, на различните потенциали, компетентност. И аз смятам, че точно в Европа културният потенциал е абсолютно недостатъчно експлуатиран. Използвам, може би, малко по-така тежки думи, защото сме свидетели на разгрома на глобализацията и нашите граждани не могат да намерят своите, своето място те задгърбват културата, както споменаха много от преждеговорящи. така че една бяла книга е хубаво нещо за културно-творческите промишлености, но... но това не е достатъчно. Трябва да отидеме отвъд. Целта на този доклад е абсолютно специфично насочен. Първо, като да първо да се идентифицира полето на действие, обхвата а, на нашата тема. Културните и творчески индустрии. Много, много, много дълго никой не смееше да признае, че културата може да бъде и индустрия и промишленост. Няма нищо странно, в крайна сметка, културата да произвежда нещо в съвременната култура. И второ, финансирането. Знаеме, че културната и творческа промишленост са един аспект на економиката, един много специфичен аспект. И затова наблегнах първо на дефиницията, защото става дума за едно много а, широко и разгърнато пространство, защото в крайна сметка една суперпродукция от Холивуд или едно модно дефиле или а, или творбата на даден художник, фотограф. Това са, това са най-различни аспекти, но всички тези творби имат нужда от помощта на Европейския съюз. Просто ако Европейският съюз се разминава с този огромен потенциал, не би изпълнила изцяло своята роля. Така че още веднъж приветствам нашите докладчици. Мисля, че няма повече желаящи да вземат думата, така че позволете ми да взема думата. Първо аз, след това комисията и след това двамата са докладчици ще видим в какъв ред. По принцип комисията взема думата преди докладчиците, така че нека да кажа нещо и аз. Искам да е, кажа няколко неща е, във връзка с чутото до тук. Някои колеги говориха за яснота на рамката, което включва и аудиовизуалния сектор, разбира се но различната природа на отрасъла ето имаме зелената книга и това съобщение, където ясно е казано какво е културна, какво е творческа индустрия. Сега, разбира се, съдържат се силен културен и творчески е, компонент но е, същността е, на нещата е, че те произвеждат културни и творчески стоки и, и това предполага е, доста ноу-хау, но стоката, която се произвежда, може би не е непременно произведение на културата. Е, значи, е, връзки съществуват, но е, е, мисля, че е, е жизненно важно да имаме този е, междуотраслов подход. Може би Европейската комисия е, е, би хвърлила малко повече светлина върху новото, новия финансов инструмент, е, който сега започва с е, Creative Europe и Европейския фонд за EFSI, инвестиционен фонд. Защото наистина трябва да знаем кой може да се ползва от тези заеми, какви ще са възможностите, за да бъде по дачна тази система, е, за да отговаря тя на реалностите в е, този бранш е, и съответно авторското право би трябвало да погледнем по-широко на нещата. Господин Марагал говори за това, като е, очаква от Европейската комисия да формулира своята индустриална и финансова политика, в които е, политики се отчита и спецификата на тази индустрия. Имаме Хоризонт 2020, структурните фондове, интелигентните градове и други е, мисля, е, че трябва да е, така погледнем по-широко върху нещата, без да е, е, пренебрегваме спецификата на този отрасъл. мисля, че е, не, не, нямате нищо в моите коментари. Аз съм племеницата на Творец е, и е, много ми стана драго, когато е, Жан-Клод Юнкер нарече е, този бранш е, е, перла в короната на Европа. Е, е, сега е, има представител е, от комисията на дела по култура, както и Диджи Грау, но първо генерална дирекция Калча. Култура има думата. Благодаря, господин Госпожо председател, бих искал да благодаря на двамата докладчици. Ние наистина подкрепяме идеята за доклада, доклада и вашият призив за дългосрочна рамка за подкрепа на културата и творческите индустрии. Също така подкрепяме и предложенията, направени от двамата докладчици Нека да кажа няколко думи за инициативите на комисията, като разбира се, отчитаме, че още много остава да се извърши. Колкото до образованието, трябва да има пространства, форуми, където да се срещат всички творци, промишлеността и така Същевременно обаче лансирахме инициатива с цел подпомагане, насърчаване новите умения сред младите хора, младите предприемачи. И създаваме възможност да има обмен на добри практики, на информация между партньори за млади предприемачи. Колкото до авторското право и правилата. Ние смятаме, че трябва да се продължат усилията това резултатите и плодовете да бъдат а, за самите творци, но това е въпрос на друга дискусия. Съгласни сме с казането от господин Еклер относно творческа Европа очаква. Когато през 2012 година заедно с а, генерална дирекция растеж създадахме рамката, ние подчертахме необходимостта и значението на стратегиите тази сутрин. Участвахме в мероприятие, което също беше съвместно а, организирано и в които участваха представители на регионите и а, си дадахме сметка, че всички препоръки от 2012 година на практика са а, влезли в а, сила на са, са, са осъществили на практика в точно конкретни стратегии, свързани с а, културата. През 2019 година ще бъде годината на а, културното нас, наследство и нека не забравяме, че културното наследство е част от културно-творческата промишленост, така че ще трябва да свържеме тези два аспекта и резултатите и плодовете, които тези а, две об- области е, дават не само от културна гледна точка, но и от економическа. Благодаря. Наистина. очакват ни много важни перспективи за, за това. Както спомена моята колега, ние отчитаме економическото значение на КТИ с цел да се спомогне растежа, заетостта и се разгърне европейската културна и творческа промишленост. Работиме по три стълба. Първо, законодателната основа за създаване на по-добри условия за инвестиции. И образованието и обучението. Що се отнася до законодателната среда, в момента преразглеждаме е, директивата за авторското право, е, осъзнаваме огромното огромните щети, които се нанасят от фалшификатите, производството на фалшификати и от сивата економика. Е, също така работиме по създаване на съвместни цифрови платформи. Е, както каза колегата, тази сутрин се срещнахме с нас 200 представители на, реформи, на регионите и промишлеността, за да помислиме по какъв начин да разгърнеме повече е, реформите за индустриално развитие с цел привличане на повече частни инвестиции и включително а, да насърчиме проекти, които биха могли да бъдат финансирани от ЕФСИ или чрез Европейската инвестиционна банка. И на трето място обучението Наблегнато е на междукултурното обучение и развитието на цифровизацията, които са от огромно значение за културни и творческите индустрии. А сега давам думата на господин Елер gerade die Beiträge von Herrn Maragall und ganz kurz aufgreifen. Бих искал да се призна към колегите Маргали и други ни колега, за да кажем колко са сериозни предизвикателства. Последните 50 години френският дизайнер Пол Брак дойде в Германия, пристигна в Германия и всъщност се превърна в една икона на немската ние, дизайн, автомобилен дизайн. Тоест, е, това е наистина е, чист европейски е, принос, творческия потенциал на Южна Европа към техническия гений на Германия наистина е, основният е, е, проблем за автомобилната индустрия са резервните части. Авто, автомобилостроенето всъщност разчита на, на, именно на резервни части. Рено, Шкода, Мерцедас, е и е, дизайна на отделни е, резервни части, огледала, светлини и така нататък. От това печели индустрията повече, отколкото от самите двигатели. Е, именно е, дизайна, а не техниката е, определя успеха на, на предпоставя успеха на, Герма, на европейската автомобилостроено. Днес се друг аспект. 12 пъти повече е, съдържание се е, е, сваля в интернет, отколкото е, преди. Е, е, в тези, е, тези платформи печелят милиарди, а приходите на творците е, падат непрекъснато. Значи 12 пъти повече. Това е наистина един оборот, който нараства с една с огромни темпове. И печалбите остават в платформите. И тук не трябва да търсим причината ляво или надясно в Safe Harbor, защото платформите казват, ние искаме да, да е, предлагаме каквото си искаме, няма да плащаме нищо на творците, ние сме нова стойностна платформа и а, е, те а, е, а те не биха могли да спечелят тези милиарди без това съдържание, което те управляват. И е, резултата е, че е, имаме 12 пъти увеличаване приходите на, за платформите и също, със същото число спад в доходите на, на е, авторите и творците. По принцип не става дума за економика, технология, цифровизация – Разбира се, цифровизацията е страхотна възможност за а, творчеството, но ние видяхме на, на практика, че всъщност а, печалбите за творчество, за творчество се прехвърлят към платформите, а не към авторите. И а, когато разпуснем и решим проблема с, с Сейф Харбър, мисля, че този проблем ще бъде решен. Благодаря. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка и всички, които помогнаха за изработването на доклада и които се изказаха. Сега не мога да отговоря на всички въпроси, но струва ми се, че можем днешния дебат да бъде резюмиран последния начин. Тоест, с това, което каза господин Марагайло. Културните и а, творчески из, изделия и промишлености са характерното олицетворение на Европа. Господин Господин Марагаль каза също, че трябва да има и едно малко по-ясно определение обаче на тези на тези дейности. Така че същевременно трябва да включиме всичко, но да бъдем и много конкретни за, за да можем наистина по-късно, на един по-късен етап, да подсигуриме е, финансиране на е, тези отрасли. Затова трябва да обърнем по-голямо внимание на конкретиката. Бяха зададени въпроси, свързани с информацията, с връзките с ЮНЕСКО. Да, всичко това е много важно, когато и, когато понякога така излеземе с някои а, данни, някои цифри, цял свет, цяла Европа се очудва. А, така че трябва да се направи един преглед на програмите, да свършим структурните фондове с Хоризонт 2020, с Творческа Европа. Тоест, Наистина необходимо е да бъдем много, много конкретни. Тук бе спомената и цифровизацията, и аудиовизуалните компоненти на а, тези промишленост. Да, е, традиционните стойностни вериги се променят, цифровизацията навлиза все повече и повече. Е, просто естеството на, на културата също се променя. Аудиовизуалните комуникации и аудиовизуалната култура с, пред, пред, имат все повече и повече значение, се разгръщат, се присъстват в всички аспекти на живота. Госпожа Берес беше права, трябва да бъдем е, специфични, но разбира се, не можем да дадем и много точни дефиниции на всичко. Има и проблеми, които бяха повдигнати, проблеми свързани с авторското право и възнаграждението по силата на авторските права. Има, както казахте, 351 изменения, които най-вероятно ще дадат възможност да а, подобриме съдържанието на доклада. Да, трябва да наблегнем, може би, дори повече на интелектуалната собственост и е, авторските права. А, е, това трябва да бъде подчертано и също така, когато гласуваме доклада Карас в пленарно. Нека не забравяме и казаното от нашата председателка. Че а, сега е, може би, най- а, важен и най, най, най уместно да разгледаме точно този проблем. Преди да дам думата на господин Бусек, мог, искам да кажа следното. Ние търсиме някакси взаимо повече взаимодопълняемост и последователност с други теми и въпроси, които са в рамките на компетенциите на нашата а, комисия. За да може наистина да се подсигурят справедливи и равни условия за всички аспекти на културата и творчеството. Колкото до, до графика, на 25 октомври в Страсбург ще разгледаме измененията и на 7 ноември нещата трябва да бъдат финализирани, за да гласуваме доклада на 10 ноември. Благодаря на господин Бусек и на всички колеги за организирането на това съвместно заседание. Благодаря ви, беше много-много интересно, беше извънредно из, извънредно важно е, дискусия. Съжалявам, но след 10 минути имаме едно заседание върху мобилното здравеопазване, което може да бъде и още по-интересно от културата. Така. Както каза Силвия, ние вероятно през този доклад ще бъде гласуван в пленарна зала през декември. Докато след, след Следващото общо заседание съвместно ще бъде на 10 ноември в а каниме всички колеги да а, участват и в следващото заседание, което е съвместно организирано с комисията ЕНВИ и което е на тема мобилно здраво.